Good morning, friends. We'll start because uh, uh, we will have problems with the timetable. Председателката, добро утро, приятели. Нека започнем още сега, защото иначе ще се изостанем от графика фински, малтийски, хърватски и ирландски. Това са езиците, с които днес няма превод. Сред нас е и група от 16 посетители, или може би след малко ще се присъединят към нас. Те са тук по покана на госпожа Моран Шартие. Посетителите ще присъстват на заседанието ни през първите час, час и половина. Госпожа Сандер също е поканила 20 посетители. Те също ще бъдат тук от 9 часа нататък Днес след обед девет млади хора ще участват в заседанието ни по покана на господин Лярик Те ще дойдат в половина. С това можем да преминем към следващата точка от дневния ред отчет за посещението на делегацията на нашата комисия в МОД в Женева. Може би мога да дам думата на госпожа Юта Штайнрук. Добре. Нека отложим тогава обсъждането на тази точка, тъй като председателят на комисията ни не е тук, а той бе ръководителят на тази делегация. Нека ви припомня също, че председателят на комисията ни на 7 декември ще бъде домакин на коктейл. Коктейлът ще се състои след заседанието на комисията, ще се състои в кафето в сградата Ян на третия етаж. Коктейлът ще започне в 8.30 часа вечерта. Ще бъдат поканени съветът, комисията, постоянното представителство, агенции и НПО. Okay. Uh, that means that we start uh... Можем да преминем към точка трета. Обсъждане на доклад за мрежата ЕОРЕС и Европейската мрежа на службите по заетостта. Докладчик по тази тема е господин Бекер. Той постигна много добри резултати. Ще му дам думата, за да ни направи кратко обобщение. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи за нещо, което до момента нямах възможност да споделя тук с вас – много рядко в миналото съм успявал да установя толкова отлично взаимодействие с останалите действащи лица. Тук в комисията по заетост получихме едно наистина отлично предложение на Европейската комисия. Предложение за създаването на нова платформа EURES – още от самото начало преследвахме обща цел, а именно да излезем на качествено нов етап от работата на ЕОРЕС. Още от самото начало предложихме на комисията някои допълнения, които приехме с голямо мнозинство тук в комисията по заетост. Искам да благодаря на всички, които работиха заедно с мен, най-вече на докладчиците в Сянка и техните съветници. Те работиха в дух на сътрудничество, което ни даде възможност заедно с съвета и с подкрепата на комисията да доведем преговорите до успешен край. Кои са основните за нас моменти? основните моменти в текста отразяват и първоначалната ни позиция, а именно, че трябва да се засили трудовата мобилност в Европейския съюз, така че да внесем значителен принос в борбата срещу безработицата в редица региони. Вече не веднъж съм излагал пред вас основните за нас моменти, а именно ролята на социалните партньори. Социалните партньори играят значителна роля, още повече като се има предвид, че и в миналото са внасяли много значим принос в развитието на пазара на труда. Друг акцент от наша гледна точка е създаването на такава структура на ниво ЕУРЕС, че мрежата да може да предоставя много професионални услуги, както на ниво европейски координационни бюра, така и на ниво национални такива. Тя ще трябва да може да постигне този резултат с помощта на служителите в държавите членки, както и с помощта на своите служители. Те ще бъдат обучавани много добре и ще получават подкрепа и от други подобни структури. Поставихме акцента и върху трансграничните партньорства, които бяха установени и по програмата ИСИ. Тези партньорства намират много конкретно отражение и в работата на тази мрежа. Европейският парламент пое своята част от отговорността тук в Комисията по заетост постигнахме резултатите необходими за това държавите членки успешно да реализират изключително добрия проект на Европейската комисия Искам поименно да благодаря на няколко души за този резултат. Благодаря на нашия председател, госпожо Увскок, участвахте в 11 кръга от тристранните разговори и наистина вашият принос бе изключително висок, за което сърдечно ви благодаря. Искам да благодаря и на Барбара от секретарията. Тя се възползва от своя изключително богат опит и постигна наистина прекрасни резултати. Колегите от правната служба в лицето на Марио също отлично си взаимодействаха с нас. Искам да благодаря и на моята съветничка Елена, която днес има рожден ден. Мисля, че не е съвпадение, че именно днес на рождения ден обсъждаме този доклад. Отрешаващо значение бе взаимодействието ми с господата Симон Кунц, с госпожа Житнянска от ЕКАРЕ, с Каролина от Алде, с Мартина Длабайова, с Палома Лопес Бермехо и Анете Вога. Благодаря и на Тамаш Месерич от Зелените, благодаря на Лаура Агея от СПД, както и на техните съветници. Всички тези хора заслужават да ги посоча поименно, защото наистина внесоха много голям принос в работата ни. Наистина трябва да отчетем и работата на Жак Брозилс, на Емануел Матио и на Делфин Шлим от съвета. Бе установен прекрасен дух на сътрудничество. Днес си сложих вратовръзката с мотива на Люксембургското председателство, за да отчета именно приноса на съвета, комисията в лицето на Детлев Екарт и целият техен екип също работи отлично. Да се надяваме, че сега ще можем и да се насладим на постигнатия успех. Благодаря ви, господин Бекер. проведохме едно много интересно и приятно пътуване, в края на което постигнахме резултат, по който ще гласуваме скоро. Постигнахме успех и по текста, който ще обсъдим под точка четвърта от дневния ред – Европейската платформа за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Давам думата на докладчика господин Пирински, за да обобщи постигнатото до тук. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, с удоволствие ще потвърдя онова, което казахте. Постигнахме успех постигнахме споразумение за създаването на европейска платформа за засилено сътрудничество за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. През месец април миналата година комисията излезе с законодателно предложение. На 7 май нашата комисия гласува по своето становище. Съставихме и екип от преговарящи, ръководен от вас, госпожо председател. Това бе последвано от 9 кръга тристранни разговори, първо в рамките на латвийското, след това в рамките на люксембургското председателство. На 11 ноември приключихме тристранните разговори. На 20 ноември ни бе съобщено, че Корепер е приел изготвеното от нас предложение – няма да изброявам всички конкретни елементи, които отличават тази платформа от останали инструменти. По-скоро ще се спра върху резултатите, които трябва да се постигнат с нея трябва да се направят заключения за това как да се предотвратява, възпира и ограничава недекларирания труд и как той да прерасне в деклариран. Тези елементи се съдържат в заключенията и ще се спра именно върху тях, тъй като това е и окончателният градивен компромис, който успяхме да постигнем в сравнение с първоначално двете отличаващи се гледни точки. Знаете, че в някои държави членки, в някои политически групи се смята, че няма реална нужда от такава платформа, тъй като дейностите по нея спадат към прерогативите на държавите членки. Някои пък смятат, че трябва да се създаде силна такава платформа, която да има и регулиращи функции. В крайна сметка постигнахме едно добро приложимо решение, според което държавите членки ще бъдат представени на високо ниво. В процеса на равна нога ще бъдат включени и социалните партньори. Те ще участват на равна нога и в дебатите. Предвиждат се и голям брой действащи лица със статут на наблюдатели. Така, според мен, постигнахме едно балансирано решение. Успяхме да отчетем гледната точка на всички колеги, включително и на онези, които смятаха, че може да има посегателство върху прерогативите и правата на държавите членки. Едновременно с това създадохме една структура, която според мен ще работи много ефикасно за справянето с редица болезнени проблеми, свързани с недекларирания труд, по които трябва да работим в спешен порядък. Първото ни постижение бе разработването на определение на недеклариран труд – всички се съгласиха с това, че стандартното определение от края на 90-те вече не описва в достатъчна степен проблема и не може да се използва. Предвиждаме редица действия, които дават голяма възможност за обмен на информация и на най-добри практики за разработването на общи идеи и подходи в борбата срещу недекларирания труд. Мога само да се съглася с господин Бекер. Ще направя същото като него. Като най-искрено благодаря и поздравя колегите от всички политически групи, които участваха в преговарящия екип – Искам най-сърдечно да благодаря на всички колеги, които пряко се ангажираха с работата. До вас е, седи колегата от секретарията, Мойрер. Тя много конструктивно допринесе за нашата работа с сбитите си изказвания и конструктивните си предложения. Много благодаря и на колегата от секретарията на социалистите. Безценен бе неговият принос – много решаващ бе приносът и на други колеги от правната служба и от други структури. Установихме и отлично взаимодействие с Люксембургското председателство. Трябва да признаем, че Люксембургското председателство постави програмата в областта на социалната сфера сред основните си приоритети в рамките на тристранните разговори си взаимодействахме с председателството в дух на голяма градивност и винаги в търсене на балансирани компромиси. Госпожо председател, мисля, че постигнахме едно окончателно споразумение, от което има нужда, което ще сработи и което е насочено към много сериозните предизвикателства, пред които е изправен европейският пазар на труда в момента. Това бе всичко от мен. Благодаря ви. Thank you, Mr. Пирински. Uh... Благодаря ви, господин Пирински. Ако има някакви въпроси към господин Бекър и господин Пирински, сега е момента да ги зададете. Имаме още 4 минути преди да започнем с гласуването. Yes, Laura Agia. Laura Agia. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете преди всичко да поздравя колегата Бекер. за невероятните резултати от неговата работа. И благодарим също за възможността да участваме всички в тази работа когато бъде прият документа, по какъв начин бихме могли най, възможно най-бързо да го разпространим сред всички лица, които биха искали да се позовават на него, да го използват в работата си. До сега евръст не функционира както бихме желали. Имам предвид, да кажем, студентите от университета в Перуджа. Те не познават тази платформа. Така че трябва да я популяризираме по-добре. Какво може да се направи, за да разпространим информация за тази платформа, която е много важно средство, много важен инструмент, но ако остане непозната, цялата тази отлична работа няма да послужи за нищо. Ще трябва да гласуваме след две минути, но ще получите кратък отговор или по-скоро коментар. Съвсем накратко. Благодаря на господин Бекер, за който отлично ръководеше работата и организира цялото сътрудничество по е, изграждането на мрежата EURES по доброто и функциониране. Искам също да благодаря на експертите, на целия преговарящ екип. Когато човек се интересува, е реално заинтересуван от една тема, знае как да постигне своите цели. Oui, très rapidement pour... Господин Мата, съвсем накратко, госпожо председател, искам да благодаря на вас и на всички колеги, и за техния фейерплей, които ни изключиха от работата по тази тема, макар че е, сме създали група от вече почти 6 месеца. Well, you could have... Благодаря, господин Мартон, може да излучите някого от вашата политическа група. Зато не сте излучили никого, за това не сте получили информация. About... Нямаме, нямаме време да дискутираме по въпроса. Please, madam, you ask for the floor. Моля ви, поискахте думата. Thank you, madam Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам колегата си днес и искам да задам един въпрос. Според ам, обясненията, които имам тук, 2,1 милиона евро и 221 221 хиляди евро за възстановяване на средствата. An audit of how that money is spent потенти. Е, освен това, трябва да се следи за това средствата да са изразходени е, по надлежния ред. Благодаря ви. Е, добре е да говорите с докладчика в сянка във вашата политическа група, за да изясните този въпрос. Господин Каза. a small point, Madam Chairman. Съвсем накратко. Не знам какви точно са обстоятелствата, но трябва да покажем уважение към председателя. И при никакви обстоятелства не можем да ам, кажем, че това е лъжа. Трябва да ви третираме с уважение както вас, така и останалите председатели. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин Каза. Сега най-накрая ще гласуваме. Имате ли карти за гласуване? But I Okay, you seem to be ready. Then uh, you have your voting card ready. И така, вече сте готови, разполагате с uh, картите си за гласуване. Компромисен текст, предложен от Корепер. за създаването на европейска платформа за задълбочаване на сътрудничеството по отношение на ам, премахването на недекларирания труд. Кой е за? E От ЕНП има един в повече. Still one too many. От ЕНП все още има един в повече. 45. са за, двама са против. Приема се. Uh, then we'll така преминаваме към окончателното гласуване по темата за ЕОРЕС, Европейската платформа. Моля, гласувайте. The vote is now Край на гласуването. 44 гласа за, 3 гласа против. Благодаря ви. Поздравление за господин Пирински. Okay, then we proceed. И така, преминаваме към следващата точка за мобилизиране средства Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Първата част се отнася за, компютърно, за фирма за компютърно програмиране от Финландия. Моля, гласувайте. And the vote is uh, closed. Край на гласуването. 42, гласа за, 5 против. Преминаваме към uh, втората част. PWA International, компания от Ирландия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 гласа за, 5 против. Е, Точка 6 политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора. E. Компромис и компромис и за против въздържали се приема се. Cult 1, those in... Култ 1, за, против, въздържали се, приема се. 63-то, за, против. Може ли по-ясно да показвате как гласувате? Приема се. 64-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 65-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис латинско F за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет Второ, втори параграф за, против, въздържали се, въз, а, приема се. Компромис а, Г, за, против, въздържали се, приема се. Е, page 5. Е. пета страница. Култ 18. За, против, въздържали се, приема се. От 28 за против въздържали се приема се. От 29 за против въздържали се приема се. 88 параграф 3 за против въздържали се приема се. Параграф 3 за против въздържали се при... отхвърля се. Параграф 3 90-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис, компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. 98 изменение и 99 то заедно за, против, въздържали се, приемат се. Четвърти параграф за, против, въздържали се, приема се. Четвърти параграф. 101 изменение за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Пети параграф, 103 изменение, 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се. Нека да проверим 106. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Култ 30, параграф 5, за, против, въздържали се, приема се. Култ 17, за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. Компромис латинско и за, против, въздържали се, приема се. Култ 15 на 8 страница. Не. Поправя се председателя 120 изменения, параграф 6а. За, против, въздържали се, приема се. 122, параграф 6а, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е, латинско йод, за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. 138 на 11 страница за, против, въздържали се, приема се. Култ 34 за, против, въздържали се, приема се. Кул 39 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 146 и 147 за, против, въздържали се, приемат се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т на 13-та страница за, против, въздържали се, приема се. Култ 16 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. 170 и 171 за, против, въздържали се, приемат се. Култ 11 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се. Да проверим. 172. Uh, е, Край на гласуването. Oh, okay. <laughs> Oh. Край на гласуването. 27 за, 26 са против, приема се. Компромис О, за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. Култ 9 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, за 236. 33 so we are voting. 33-то Пада и гласуваме по 236. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 183. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 184. За. Против. Въздържали се. Приема се. 185. За против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Код 4 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Код 13 за, против, въздържали се, приема се. Кул 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. компромис Р за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. Култ. Не. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Култ 10 за, против, въздържали се, приема се. Култ 23 за, против, въздържали се, приема се. 205 и 206 за, против, въздържали се, приема се, приемат се. 207 с устно изменение за, против, въздържали се. Да проверим. 207. With oral amendments, yes. Okay. The vote is closed. Край на гласуването. 25 гласа за, 29 гласа против. Отхвърля се. И преминаваме към 208. За, против, въздържали се, приема се. Кул 22. За, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. Код 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Компромис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 253 за, против, въздържали се, приема се. 254 за, против, въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се. Приема се 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се. Приема се. 261 на 26 та страница за, против, въздържали се, приема се. 260 не. Преминаваме направо към точките от преамбюла. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора и трета заедно, за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пета и шеста заедно. Осма и девета точка заедно за против, въздържали се, приема се. Десета за против, въздържали се, приема се. Съображенията 11 за против, въздържали се, приема се. Компромис А за против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, въздържали се, отхвърля се. Двадесет второ за, против, въздържали се, приема се. 23 трето за, против, въздържали се, приема се. 24 четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. 25-то за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 е оттеглено, компромис Б, за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Тридесет девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 39 девето. Uh, we close the box. Ah. ah. It's rejected by one. Отхвърля се. Компромис Д за против въздържали се. Приема се. 46-то за против въздържали се приема се. 48 за против въздържали се приема се. 49 за против въздържали се отхвърля се. 50 за против въздържали се приема се. 51 за против, въздържали се, приемат се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приемат се. 54 за, против, въздържали се, приемат се. И сега гласуваме по проекто доклада с внесените в него изменения. Моля, гласувайте. You have all voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 49 гласа за, 1 против. И така. И така, поздравления за господин Пура. Много добре се справихте. окончателното гласуване по препоръките трябва да бъде включено в окончателния доклад, ако това е поискано от една трета от присъстващите депутати по време на гласуването. Съгласни ли сте? Да. Благодаря ви. Благодаря ви. Това е всичко. Е, Нека ви информирам, че няма превод с словашки, тъй като преводачът е болен. Трябва, ако ползвате превод към словашки, да слушате днес други езици. Um, uh, uh, Преминаваме към проектостановището на госпожа Гонсалес Пеняс. Компромисно изменение А за, против, въздържали се, приема се. What Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Б за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно. Не. А сега вече вдигате ръка. Приема се. Изменение целатинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно по изменение 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И това е резултатът. Изменение 83. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим електронно по изменение 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всъщност се приема. Компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Изменение Компромисно изменение Д латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Х за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Ф латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Г латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно и латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим, ако желаете електронно. Изменение 102. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 103 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 100. Е, Проверяваме електронно по 103. Моля, гласувайте. Е, Край на гласуването. Изменение 104 и 105. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно J за, против, въздържали се, приема се. Компромисно К латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 119 за, против, въздържали се, приема се. Okay, the Гласуваме електронно по 119, край на гласуването. Приема се 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се. Иска ми се да проверим електронно. Не мога да кажа какъв е резултатът. Край на гласуването. Приема се. С 25 на 22 гласа. Компромисно кола. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно МА за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Л латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромисно М латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 132 за, против, въздържали се, трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Един глас в повече от НП. Still one too many. Все още един глас в повече от НП. Отхвърля се. С 27 на 23 глас. Изменение 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно CA латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 134 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 135 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 136 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно N латинско. Добре, ще проверим по 138. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването по 138. Приема се с 2 гласа мнозинство. Компромисно Н е латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 154 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 154. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 29 на 17 гласа. Изменение 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 157. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 158 за, против, въздържали се. Мисля, че ще трябва да проверим електронно по 158. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас повече от НП. Are we okay now? Yeah. Now we can see the result. Това е резултатът. Приема се. С 9 гласа разлика. Изменение 159 за кой е за 159? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно О. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение Amendment 100. 170 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 171 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно П латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 178 179, 180 и 80 и 181 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно Q за, против, въздържали се, приема се. Изменение 185 за, против, въздържали се, приема се.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 по 190. Край на гласуването. Приема се. С един глас разлика. Компромисно хаш А за. Против. Въздържали се. Приема се. Сто за. Против. Въздържали се. Приема се. 193 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Окей, мистер Ролан. Господин Ролан. Добре. Край на гласуването. Приема се. Вашият глас нямаше да натежи на везните. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 18. Моля гласувайте. Край на гласуването. По изменение 18 приема се с два гласа разлика. 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. Не, 24 всъщност. За, против, въздържали се. Трябва да проверим. По 24, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за,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 Бих казала, че се отхвърля, но можем и да проверим. Електронно гласуване по 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43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 Предполагах, че ще се приеме, но не. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, електронна проверка по 58. Моля, гласувайте. Гласуваме електронно по 58. Край на гласуването.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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 43 гласа за и 6 гласа против. Благодаря. Uh, then we'll go to uh, the PISA voting. Преминаваме към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 Ще кажа няколко думи преди да продължим с гласуването. You know that uh, the rapporteur, Mr. Господин Хендъл, докладчика, не може да взема участие в днешното ни заседание. Не можа и да, няма да може да гласува, но искам да му благодаря. Той ъм, работи много усърно по това важно становище и смятам, че поисках, постигнахме един много добър и балансиран резултат. Всички политически групи се обединиха, за да намерят обща позиция. Можем да се гордеем с това. Благодаря на всички вас. Преминаваме към гласуването. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Компромис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 Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 17-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването по 17-то изменение. Отхвърля се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис ХА за, против, въздържали се, приема се. Компромис ХБ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Но нека да проверим все пак 34-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се наистина. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 47 изменение. Край на гласуването. По 47. Отхвърля се. 22 гласа против, 6 за и 1 се въздържал. 33 за. 33 на 6-та страница за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим 33-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа преднина. 48 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 50 за. Изменени 50 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за. Против, въздържали се, приема се. Изменени 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис КА за против въздържали се приема се. 58 за против въздържали се приема се. Компромис Л за против въздържали се. Трябва да проверим компромис Л. Compromise L. Compromise L. Compromise L. Uh, have you all voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се компромис L, параграф 5. Amendment 66. 66-то. 65-то е оттеглено. 66-то сега за. 66-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим, да проверим 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се два гласа преднина. 70-то, моля, кой е за? Против? Въдържали се, отхвърля се. Компромис Н за против въздържали се приема се. 79 за против въздържали се отхвърля се. Да проверим. Добре, 79-то. Моля, гласувайте. И господин Мане гласувал. Край на гласуването. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. Не гласувате така, както обикновено гласувате. 83-то изменение. За, против, въздържали се. Трябва да проверим 83-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис О за против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 94-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 5 гласа преднина. Компромис за против, въздържали се, приема се. Компромис А за против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим компромис КА. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 97 за. 97 е с разделно гласуване. Първата част stresses that mode for provisions. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част, Underlines Вандама, подчертава в допълнение социалните партньори за против, въздържали се. Не мога да преценя, трябва да проверим втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 97 изменение втората част. Странно е. е 98 за, против, въздържали се, приема се the last vote on the draft opinion as amended. Окончателно гласуване по проекто доклада с внесените в него изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 гласа за, 11 гласа против. Благодаря ви.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 Friends, we still... Скъпи приятели, нашето заседание трябва да продължи. Имаме някои важни въпроси, които трябва да обсъдим. Следващата точка е мониторинг върху прилагането на правото на Съюза, годишен доклад Госпожа Козловска Раевич е докладчик. И ако може да запазите тишина, искаме да чуем какво ще ни каже докладчика и давам думата. Моля. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Ще говоря по доклада за мониторинга върху прилагането на правото на Съюза, годишен доклад за 2014 година. Европейската комисия всяка година изготвя такъв доклад. Държавите членки ам, са изготвили съответните разпоредби, за да се ам, отчита отбелязания напредък, така е заложено в европейското право. Транспонирането на директивите и на регламентите, по-скоро транспонирането, което е закъсняло, води до негативни последици. Ако транспонирането става на време, е, от това могат да се благодетелстват и нашите граждани. Има а, определен напредък през миналата година. През 2014 година около 3000 нови а, оплаквания са били внесени в областта на интеграцията, социалните въпроси и заетостта. 66 оплаквани са свързани с заетостта и повечето са свързани с трудовото законодателство и мобилността на работещите. Teraz, jeżeli chodzi o e, samo sprawozdanie, o samą opinię. Um, сега относно самото становище има различни елементи в него. В него се посочва, че комисията има правомощието и задължението да контролира транспонирането на европейското законодателство. Транспонирането е от полза за всички, когато то става на време и без забавяне. През от 2011 година насам, миналата година са получени най-голям брой оплаквания в областта на социалните въпроси, заедостта и интеграцията. при изготвянето на разпоредби от трудовото законодателство трябва да се внимава повече, що се отнася до МСП. Освен това се посочва, че изпълнението на правните разпоредби трябва да бъде подобрено. Необходимо да е, има допълнителни мерки, като е, корелационни таблици, годишни показатели и така нататък. Ще е добре, освен това, ако комисията започне сътрудничеството за държавите членки на по-ранен етап, за да може да се ускори транспонирането на законодателството. Освен това, смятам, че а, трябва да се видят какви са причините за забавянето на транспонирането на законодателството. Ще е по-добре, ако се спрем на този въпрос, защо се стига до такова забавяне на транспонирането на европейското законодателство. Качеството на законодателство също е важно при директивите. Това е от особено значение ам, законодателството да е последователно, ам, законодателство, което е устаряло да бъде заменено. Е, определени ам, процедури да бъдат а, хармонизирани, но ам, трябва да се спреми на въпроса на свръхрегулирането. <clears throat> Това също е проблем, защото това може да доведе до до ам, един вид пасивно неизпълнение на законодателство от страна на държавите членки, но има и държави членки, в които а, транспонирането на законодателството е подобрено. Шон Саймон. <clears throat> Благодаря. Давам думата на Шон Саймон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за много полезния текст. Според нас той е добър. Ще взема отношение само по някои части на текста, които според мен могат да бъдат досъвършенствани. Според социалистите е важно да се упомене ролята на социалните партньори и други заинтересовани страни. Те значително допринасят за контрола от страна на комисията върху пропуски при транспонирането и прилагането на европейското законодателство от държавите членки. Що се отнася до МСП, трябва отново да изтъкнем, че при изготвянето и извършването на оценка на ново законодателство, МСП, на които се падат 85% от работните места трябва да бъдат анализирани не само, що се отнася до ефектите в краткосрочен план, но и до ефектите в дългосрочен план. Трябва да се прави оценка на социалните ползи от законодателните ни предложения в дългосрочен план. В текста се упоменава, че през 2014 година Европейският съд е бил сезиран с най-висок брой жалби. Същевременно обаче трябва да отбележим, че през този период не са били внесени жалби в областта на заетостта и приобщаването, както и от социалната сфера. Още по-важно е, както вече опомена и докладчицата, да поставим акцента върху въздействието на ефективния мониторинг, ефективното привеждане в изпълнение и своевременното транспониране или въвеждане в националното законодателство. Няма да постигнем нищо с законодателството си, ако то не работи на практика. Мога да дам за пример директивата за командироването на работниците. Винаги, когато се установят пропуски или вратички в законодателството, Европейският съюз трябва да реагира много по-бързо и много по-гъвкаво. Благодаря ви, господин Башир от групата на ЕКАРЕ. Уважаеми колеги, позволете ми да благодаря на докладчицата за изготвеното становище. Групата на ЕКАРЕ е удовлетворена от текста в по-голямата му част. Съгласен съм с докладчицата за това, че оказването на по-голямо влияние върху държавите членки по време на законодателния процес ще е от полза. Ако искаме да сме свидетели на по-положителни тенденции при прилагането на европейското законодателство, трябва в по-голяма степен да отчетем специфичните условия в отделните държави членки. Ако не вземем предвид спецификата на държавите членки по време на законодателния процес, то Европейският съюз ще продължи да е изправен пред големи предизвикателства при прилагането на законодателството си. ЕКАРЕ подкрепя решително инициативите за по-добро законотворчество. Приветстваме поетия от комисията ангажимент за гарантиране на доброто функциониране и яснотата на европейското законодателство в бъдеще. Програмата за по-добро законодателство и новото междуинституционално споразумение са идеални възможности за гарантирането на приемане на пригодно за целта законодателство. Едно лесно за разбиране, ясно законодателство ще насърчи спазването бързото и бързото прилагане, ще доведе и до намаляване на бюрокрацията. Радвам се, че докладчицата признава, че трябва да предприемем повече усилия за намаляването на свръхтежеста, която законодателството ни изменява на МСП. Докладчицата с право изтъква, че те създават най-много работни места. Затова и трябва да гарантираме прилагането на принципа мисли първо за по-малките в рамките на целия законодателен процес. Това въжи според мен с особена сила за парламента. Моята група решително подкрепя и наскорошните предложения за изготвянето на годишен обзор на административната тежест. Този обзор ще ни помогне да установим в кои области законодателството ни задушава економическия растеж. Още веднъж благодаря на докладчицата за свършената от нея работа. Становището и според мен е добро. С удоволствие ще си взаимодействам с колегите в работата по това досие. Благодаря. Председателката, благодаря. Колегата от името на групата на либералите. Няма ли представител на либералите тук? Добре. Преминаваме към обединената левица. Госпожа Лопес Бермехо. Благодаря ви. Бих искала да отбележа, че дискусията по доброто прилагане на правото на Съюза може да ви се вижда малко суха, но това е изключително важно за а, спазване на правата на работниците и въобще за уреждане на трудовите права. Малко съм очудена от тона на докладчицата. А, някои е, държави не прилагат правилно, не признават правото на справедлива заплата и пенсия, правото на почивка. Е, такъв е случай в моята страна, която редовно закъснява с транспонирането на европейското законодателство. Е, и имаше вече редица е, дела, редица случаи в публичната администрация, която е притискана от политиката на бюджетни съкръщения – така е, такъв е случая с а, директивата за правата на работниците, временно назначението на работници, уреждането на отпуска. А, трябва да се споменат всички тези нарушения или случаи на неприлагане на правото, защото това е пряко нападение, пряка атака срещу а, правата и, и, и социалните права на работниците социалното законодателство не носи бреме за малките и средни предприятия. И е, то трябва да, след, да бъде взето под внимание при преразглеждането на законодателството. Необходимо е да се гарантират съответните административни и финансови ресурси и да се приобщат и социалните работници и всички социални служби. Дори и, и тези законодателни актове, които са транспонирани, не се прилагат както трябва. Няма достатъчен контрол и инспекции за прилагането на европейското законодателство. Например, директивата за командированите работници или за свободно наетите. Много въпроси, които не са засегнати в доклада. Благодаря, Джин Ламбърт, от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата. Има редица моменти, по които при всички положения бихме се съгласили с нея. Искаме да поставим акцента върху социалните партньори и другите действащи лица. Ако разглеждаме текста от гледната точка на процедурата, излизането с законодателни предложения, тяхното приемане и въвеждането им в националното законодателство, то ще видим, че социалните партньори играят ключова роля в целия този процес. Някои от европейските фондове също могат да допринесат за прилагането на законодателството, като например фонда за борба срещу дискриминацията. По този фонд е предвидено и финансиране за обучение. Финансирането по тези фондове може да допринесе за повишаване нивото на разбиране на законодателството и до по-доброто му прилагане. Можем да проверим и възможностите за принос на инструменти като платформата за борба срещу недекларирания труд. Хората трябва да разбират в какво се състои законодателството, какви ще са последиците от него. Това може да стане, например, по линията на обучение. Има много различни видове заетост, като, например, временна заетост. Има различни видове трудови правоотношения. И хората трябва да знаят в какво се състоят всички тези инструменти, така законодателството ще се прилага по-добре. И едно такова знание ще бъде от полза и за хората. Няма да се впускам сега в повече подробности. Ще внесем своите изменения, когато му дойде времето. Председателката благодаря. Няма колега, представляващ СПД. Госпожа Бизото от Европа на нациите и свободите? Не, не иска да вземе думата. Това означава, че всички политически групи успяха да вземат отношение. Ще дам думата на господин Калфан Кемпис, ръководител на отдел в комисията на ресорен отдел в комисията. Благодаря. Аз съм заместник ръководител на отдел прилагане на европейското законодателство. Благодаря ви за изготвеното становище. Приветстваме предложеното в него. Искам да се спра върху няколко момента, които бяха обсъдени до тук. Първият е свързан с прилагането на вече действащо законодателство. В тази област изпитваме някои затруднения, свързани с ненавременното въвеждане на директиви в националното законодателство. Това е един от основните най-често срещани проблеми който отбелязваме в доклада си. Ненавременното въвеждане в националното законодателство препятства гражданите и стопанските субекти при ползването на предимствата, проистичащи от европейското законодателство. Комисията работи по този въпрос, предоставяйки помощ на държавите членки, било то чрез предварителното изготвяне на планове за изпълнение, така че да се очертаят някои проблеми, с които държавите членки могат да се сблъскат по време на въвеждането, било то на по-късен етап, когато комисията предоставя на държавите членки информационни бележки с насоки, разясняващи евентуалното прилагане на някои разпоредби и тяхното въвеждане в националните законодателства. Това е един текущ процес – с който се опитваме да се справим с ненавременното въвеждане в националните законодателства. Вторият момент е свързан с създаването на нормативна уредба пригодна за целта, като се гарантира активното участие на заинтересованите страни, в това число и на социалните партньори. Комисията през месец май тази година прие пакет от законодателни мерки за по-добро регулиране. Така създадохме възможност за много широки допитвания до заинтересованите страни на етап разработване на нормативната уредба. На този етап, както и по-нататък в процеса, заинтересованите страни имат редица възможности да вземат отношение. Получаваме и обратна връзка за прилагането на действащата нормативна уредба. Подлагаме тази информация на анализ, за да разберем дали действащото законодателство продължава да е пригодно за целта. Работим и за намаляването на административната тежест, най-вече за малките и средни предприятия – Заключенията, които можем да си извлечем от въвеждането в националното законодателство, се вземат предвид и при по-нататъчната ни работа, когато работим по нова нормативна уредба. Благодаря ви, председателката. Благодаря. Има ли въпроси към представителя на комисията? Няма. Може би докладчицата желая да добави нещо. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за многото и конструктивни коментари. Благодаря и на представителя на комисията. Бе оказано нещо много важно, а именно – въпроса за качеството на законодателството, на директивите. Директивите трябва да се приемат колкото се може по-широко, тъй като следва да се прилагат в дългосрочен план. Социалните партньори и другите заинтересовани страни. През 2014 година комисията предприе някои нови действия по отношение на отделни организации, физически лица и други заинтересовани страни. Предприе допълнителни действия за установяването на по-широк диалог с тях. Това доведе до доста добри резултати. Ще трябва да работим и по въпроса за прилагането на вече действащи директиви, в доклада се упоменава, че не винаги тези директиви се прилагат правилно. Ще трябва да направим много ясен анализ на отделните случаи на подобно неправилно прилагане. Бе повдигнати въпроса за празнотите в законодателството. Този въпрос опира до качеството на директивите. Има и още нещо, крайният срок за внасяне на изменения. Ще има възможност за внасяне на изменения до 8 декември. Председателката благодаря. Крайният срок за внасене на измененията е 8 декември, 12 часа на обяд. Тук в комисията ще гласуваме на 17 и 18 януари следващата година. Текстът ще бъде прият във водещата комисия през май 2016 година. Все още не се знае кога ще се гласува в пленарната зала. Благодаря ви за участието в разискванията. Преминаваме към следващата точка. Проекто становище за прилагането на препоръките на парламента от 2010 за социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност. Давам думата на нашата докладчица Тициана Бегин. Grazie signora Presidente, colleghi. Ehm, nella sua risoluzione del 2010 Благодаря. Скъпи колеги, в нашата резолюция от 2010 година за екологичните социални норми, човешките права и корпоративната отговорност на предприятията, социалната отговорност, сме заели една много категорична и ясна позиция – има текстове за гарантиране на устойчивото развитие. Знаете, че съм член и на комисията Инта и всички въпроси, свързани с социалната отговорност на предприятията, са много важни за мен. Аз също се занимавам с предприемачество, а освен това отговарям и за подготовката на бъдещи предприемачи. Искам да се спра на централната роля на конвенциите на МОД и е, необходимостта да се поемем ангажимент да ги ратифицирам. Е, все още има големи е, неясноти сред нашите търговски партньори по отношение на тези е, е, норми. Трябва да се ангажираме с популяризиране на е, социалните и екологичните норми съгласно е, политиката Trade for, for, for All, търговия за всички. Трябва активно да защищаваме тези права съгласно член 2008 от договора. Що се отнася до устойчивото развитие, ние сме приели амбициозни норми и санкции за тези, които не ги спазват. Трябва да отболежим ролята на оценките на въздействие и по отношение на гарантирането на устойчиво развитие и всички мерки свързани с това. В моето становище приканвам комисията да разработи нова стратегия за социалната отговорност на предприятията. Още през 2010 година парламента настояваше държавите да спазват националните и международно правните норми е, в, е, по отношение на работниците. Но това все още не е факт. Аз е, се надявам, че съвместно с докладчиците в Сянка ще успеем да изготвим един много добър текст благодаря на всички, които ми помогнаха в редакцията на това становище. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, но не виждам дали София Ребел от НП е тук. Ами тогава преминаваме към следващата политическа група. Давам думата на Елена Джентиле от СИД. Си, грация. Е- Благодаря. Напълно споделям коментара на нашата колега. по въпроси, които са ни особено при сърце и които се отразяват и които имат, се засягат различни комисии от парламента. Съгласна съм и с нейното мнение за ролята, която трябва да играем. Искам обаче да предложа да се удължи срока за внасяне на изменения. Защото трябва да получим преди това становището на комисията Инта. Верно е, че нашата колега, която е, отговаря за становището, е член на двете комисии, но мисля, че ако имаме и, и, и нейното становище, ще можем да работим по-конкретно, тъй като темата е много важна. Затова пак повтарям, нека срока е, да, за внасяне на изменения да бъде отложен след предлагането на становището на Инт. Господин Герик от Екара, благодаря госпожо председател. Благодаря на колегата, че ни представи е, своето становище днес. Добре е, че днес е, се занимаваме с тази тема в нашата комисия за корпоративната социална отговорност. В същото време трябва да кажа, че ем, понякога тази корпоративна отговорност се разбира по грешен начин, както в точка 7 в доклада. Всички искаме пред, предприятията да поемат своята отговорност, но това трябва да стане по съзнателен начин. Това не може да се предписва. Не трябва добрите подходи да подлежат на допълнителна регулация. Корпоративната социална отговорност трябва да има доброволен характер. Нашата роля може да бъде такава на посредник, така че да изнесем корпоративната социална отговорност и на глобално ниво. Освен това, трябва а, да се ем, замислим за това какви са реалните елементи ем, на корпоративната социална отговорност. Как а, трябва да се действа ем, от гледна точка на а, добрия стопанин. Необходимо е, е стойностите и ценностите да бъдат е, насърчавани и подкрепяни. Това е, е позицията на нашата политическа група ЕКАРА. Вебер не е тук. Дали някой я представлява? Не. Тамас Мецерич от Зелените, госпожа Ламберт, моля. Okay, um, thank you. I... Благодаря. Искам да се спра на някои въпроси. Единият е, е свързан с това дали ем, всичко това се вписва в ем, устойчивите цели за развитието на глобално ниво. и а, тук да се създаде и връзката с социалната корпоративна отговорност. Някои от ценностите, които спомена колегата от екара, Да, те са важни. Освен това, става въпрос и за нещо друго. Дали предприятията искат да насърчават тези ценности, но в бизнес средите. Има предприятия, които не насърчават тези ценности и ако корпоративна социална отговорност е доброволна, нещата ще бъдат по-трудни за изпълнение. Необходимо е да вземем нещо друго предвид. Обществения интерес расте по този въпрос. Някои от а, въпросите за а, търговията и за а, цялата производствена верига. Така или иначе, предприятията трябва да се придържат към, към по-високи стандарти. Това се изисква от а, обществеността стандартите с социалната корпоративна отговорност трябва да бъдат заложени и в програмата за провеждането на преговорите за търговските споразумения. Трябва да се насърчават предприятията, които зачитат стандартите за социално-корпоративна отговорност, да се зачитат правата на работещите, да се а, зачитат всички стандарти и така да се осъществява и търговия с тях. Благодаря ви. Кирия Пехар. опет Пермехо. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да поздравя докладчика за приоритетите, които е показала в доклада си, които напълно споделяме. По отношение на корпоративната социална отговорност, Необходимо е да възприемем една двояка стратегия. От една страна да бъдат укрепени съществуващите норми е, и да се включат в тях и мултинационалните компании, които е, укриват данъци, които не спазват е, правата на работниците. Тук става въпрос за зачитане на основни човешки права. И трябва задълженията да се поемат, които се поемат да бъдат изпълнявани. Всички норми са задължителни. Това трябва да, е, да, да са норми залегнали в европейските договори. И това трябва да става и на вътрешния пазар, и във външната търговия, без да има хармонизация на рамката на е, признаването на ролята на социалните партньори, мнозинството работници няма да могат да се ползват от нито едно от международните споразумения е, в областта на световната търговия. Трябва също така да се види какво е въздействието върху устойчивостта, върху спазването на правата човека, върху свободната търговия. Необходимо е, в търговските споразумения винаги трябва да има задължителни социални клаузи. Казвам това, защото за жалост, е, въпреки е, споразуменията са асоцииране с някои държави, тези държави непрекъснато потъпкват националното си и международното право. Например, с колонизирането на Западна Сахара. Е е, мерси, мадам ле президент. Господин Натан, нямаме проблеми, сериозни проблеми с това проекто становище и като цяло споделяме вижданията на госпожа докладчика. Thank you. Uh, do we... Благодаря ви. Има ли представител на комисията? Госпожа Форментини? Не. Няма никой. Да преминем към графика. Госпожа Джентиле поиска нов срок за измененията и вече разполагате с този срок. 15 декември ще е срокът, до който може да внасяте изменения. 15 декември до 12 часа, значи имате още 6 дни. 25 януари ще бъде гласуван доклада в нашата комисия. В Инте ще се гласува доклада на 15 февруари и в пленарна зала. Кога ще бъде внесен, не знаем точно, но някъде март или април. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. That is after lunch. Uh, so, um, uh, thank you for this morning. And I just want to remind you that we have... Следващата точка всъщност ще обсъдим след обяд. След обяд ще започнем в 2 часа. Поканили сме много гости, които да участват в изслушването. В 2 часа ще се срещнем отново. Политическите групи поискаха да проведем това изслушване. Поканихме много хора и се надявам, че ще вземете участие в нашето заседание след обяд. Ще започнем в 2 часа, а не както обикновено в 3. Благодаря ви и приятен обяд.